Ladies and gentlemen, good afternoon. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Welcome to this Добре дошли на извънредното заседание на Комисията по правни въпроси. Имаме е, две гласувания в нашия дневен ред. Надявам се всеки да си е поставил картата за гласуване в апарата. Очевидно сте го направили. Двете гласувания ще бъдат поименни. Започваме с гласуването на директивата за авторските права. Моля, гласувайте. No, it's okay now. Yeah? Uh, we have one EPP too many voting. Един от НП е имаме повече. Сега е добре. Сега е добре. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. So, Поздравления за докладчика. И докладчицата сянка естествено. Сега продължаваме с втората тема допълнител... сертификата за допълнителна защита на медицински изделия. Моля, гласувайте. One EPP too many. От НП един е гласувал повече. Still one EPP too many. Още продължаваме да имаме един от НП повече. Be careful the next step. You are missing. I close the vote. Прекратете гласуването. Не мога да прекратя гласуването, защото продължаваме да имаме един депутат от НП в повече. Сега вече прекратявам гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика и докладчиците в Сянка. И ви благодаря за участието.